Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle begrüßen zum weiteren Fortgang unserer Ausschusssitzung. Госпожи и господа, добре дошли на следобедното заседание. Полека-лека ще започваме работа, но все още не всички са тук. Приемане на дневния ред. Има някои изменения в дневния ред, а именно Точка 5 е изтеглена. Най-напред ще започнем с нея. Европа за ефективно използване на ресурсите. По точка 8 ще говорим за делегацията ни в Калифорния. Точка 6 господин Бютикофер. Точка 9 Точка 4 се отлага за утре. Имам една молба. Секретариатът наистина много отрано подготви дневния ред. Не можем постоянно да правим промени в дневния ред, защото случайно някой не може точно в този ден. Постоянно ми се обаждат един ден преди това и ми казват не мога в 3, не мога в 5, трябва да си тръгна в 12. Не може да продължаваме така, защото до последния момент не знаем как ще изглежда дневният ред. Äh, Съобщение на председателя по доклада Айкхуд проведохме дълги разисквания за разделението на компетенциите с Комисията по околна среда. За съжаление, Комисията по околна среда вече гласува по някои въпроси, въпреки че те спадат към нашите компетенции. Това не е редно. Протестирах на председателския съвет. Казах, че обсъждането на тези точки трябва да се отложи но въпреки това правилника не бе спазен и обсъждането ще се проведе на пленарното заседание другата седмица. В момента нямаме избор. Трябва да живеем с това. И съгласно правилата, колегата докладчик се съгласи поне по две точки, по които много ясно изразихме несъгласието си и по които ясно не са спазени нашите права да бъдат обсъдени тук в нашата комисия. Продължаваме с следващата точка. Преди точка 5 от дневния ред, сега точка 4. Европа за ефективно използване на ресурсите. Докладчиците всички ли са информирани за разместването на точките? Европа за ефективно използване на ресурсите. По настоящем точка 4 в дневния ред. Лена Ек Лена Ек е докладчик, но в момента тя не е тук. Не знам дали останалите докладчици са тук. Прекрасно. Вече направих съобщенията на председателя. Така се учим в крачка. Кочи. Предлагам альтернатива, но госпожа Ковачева днес не е тук, за съжаление. Днес има рожден ден. Also ich könnte natürlich, ist auch nicht gut, aber ich kann es machen. Unter Можем да направим следното. Под точка 8 е предвиден брифинг за делегацията на комисията ни в Калифорния. Мога да ви докладвам за това посещение. Няма и никого, който да ми противоречи, тъй като никой от участниците в делегацията не е тук. Ако искате, мога да ви докладвам. Не, че е нещо, кой знае колко важно. Посещението беше чудесно. Съвсем целенасочено си избрахме Калифорния, за да можем да придобием допълнителен опит в областта на новаторството. Секретариатът много добре се бе погрижил за състава на делегацията, чудесно бе подготвил посещението ни. Всички колеги бяха впечатлени. Изготвихме подробен доклад, който бе предоставен на вас и на председателския съвет. Имахме впечатлението обаче, че трябва да направим нещо повече след това посещение, да не се ограничаваме само с доклада. Искахме да отразим и някои аспекти, които ни се сториха важни. Затова колегите, участвали в делегацията, се срещнаха още веднъж и обсъдихме няколко точки, по които се надявам да ни подкрепите. Първо, господин Бюти Кофер предложи да се проведе нещо като ден за връзка между Европа и Калифорния. Преди няколко години бе направено това предложение, но не бе осъществено. Решихме също така отново да излезем с такова предложение. Второ, решихме да отправим писмено запитване от името на нашата комисия до Европейската комисия в което да изискаме информация за съществуващите механизми за сътрудничество между Европа и Калифорния. Много бяхме впечатлени от развитието на нещата в Калифорния и наистина искаме да знаем дали парламентът и комисията имат някакви механизми за сътрудничество. На трето място интересно бе уреждането на производствата по несъстоятелност. Разговаряхме с представители на европейски дружества, които поставят ново начало на дейността си в Калифорния. Много от тях са преминали през производства за несъстоятелност и споделиха с нас колко драматични са били тези преживявания. Решихме на първи етап да изискаме от комисията информация за настоящата положение в Европа относно законодателството в областта на несъстоятелността и възможностите за неговото хармонизиране. Решихме нашата малка група да се среща редовно. Това предложиха колегите Мадорел и Меркис. Те предложиха да създадем нещо като работна група, но това според мен би било прекалено. По-скоро можем да се срещнем още няколко пъти, за да си запишем полуките, които извлякохме от посещението си в Калифорния. Можем да представим този текст на комисията и на парламента с оглед на очертаването на нови задачи. Това би била една специална временна работна група, работата и няма да се провежда постоянно. Мисля, че трябва да се възползваме от всяка възможност да запазим контакта с срещната страна в Калифорния. Един от домакините ни там е професор в университета Станфорд. Той се е срещал и с нашата комисия. Много впечатляваща бе и вечерта, която проведохме с младите европейски предприемачи. Наистина можем само да ги уважаваме. И така с това приключихме по тази точка от дневния ред. Няма да се връщаме повече към нея. Сега преминаваме към следващата точка Европа за ефективно използване на ресурсите. Ще дам думата на Лена Екза да покладва. Благодаря, господин председател. Работата на нашата комисия днес също е много ефективна от към ресурси, много малко членове, обаче тези, които са тук, са много ефективни в смисъл е, навътре в темата. Ефективност на суровините е една от основните приоритети на стратегията Европейски съюз 2020. The... Разглеждаме тази тема и в е, комисията. И от е, няколкото стратегии ефективността на суровините в Европа е една от основните. Изключително важно е тази ефективност и за економическия растеж, и за създаването на работни места и от много други гледни точки. Примерно, ако разгледаме темата за суровините, тя е наистина вълнуваща. 95% от железната руда в Европа се намира в северните части на Швеция редките метали, тези, дето са последни в периодичната таблица. Ето сега ще говоря, ще си взема кафе и така ще бъда ефективна. Та, тези суровини, които са изключително важни за новите технологии, електрически оборудване, компютъри, електрически коли и така нататък, голяма част от тях се внасят в Европа и 7 от 10 най-важни се внасят 100%, а останалите 3,97 цяло и нещо. Така че, ако трябва да говорим за ефективност на ресурсите, как се справяме с тази зависимост? Е, трябва да търсим начин да върнем обратно в е, производството тези ресурси, т.е. да се рециклира. Това е една от възможностите да се подхожда към темата. Значи, ние трябва да обмисляме какво да правим, за да бъдем и екологосъобразни и конкурентно способни, защото населението в света се увеличава и тези неща непрекъснато върват ръка за ръка. Освен това, друга тема за ефективност на суровините е производството на храни. Въпроса с фосфора. Той се използва една от основните съставки на торовете – фосфора се добива като изкопаемо гориво. Но запасите намаляват. А ако в почвата няма достатъчно фосфор, растенията не растат както трябва и след няколко години, ако почвата не е достатъчно запасена, просто няма да може да ражда ето, за това е много важно отново темата за ефективност на ресурсите. А в момента много страни членки не използват фосфора ефективно, дори го използват прекалено много. А защото пък когато се прекалява, той се превръща в киселина, която засилва възпроизводството на водорасли в водата, т.е. се замърсява. Така че трябва и земеделската политика да бъде ефективна от към ресурсите, за да можем да имаме фосфор за още 10 години в повече, да речем. А също и да търсим альтернативни е, начини за производство на храна, альтернативни торове, например. Аз не съм специалист, но просто формулирам проблема. Така че не става дума единствено за съображения за опазване на околната среда. Става дума и за конкурентно способност, и за економически растеж, и за създаване на работни места. И ние трябва да използваме ресурсите си много по-интелигентно, отколкото правим това в момента. Работи се и в рамкова програма 7 ще имаме и доклад за рамкова програма 8 и седемте е, знакови програми и, е, и съображенията за економическа ефективност трябва да бъдат включени във всички останали законодателни предложения. Сега ние имаме нужда и от повече е, факти. Трябва да съберем повече данни, трябва да има повече научни изследвания. Да потърсим също и възможностите за нововъведения, да се концентрираме на темата иновации по, в това отношение в бъдеще, така или иначе, всички ще имаме нужда и от храна, ще имаме нужда и от коли, и телефони, и от е, акумулатори за всякакви уреди, и болнични инсталации, инструменти, уреди. Така че, като се вижда как се развиват е, проблемите на демограф, демографията, с увеличаването на населението, трябва да бъдем още по-ефективни при използване на суровините. Този въпрос се дискутира от десетилетия, но като че ли става все по-наболял в момента. Това е най-общо казано съдържанието на моето становище – А също, е, доколкото разбирам, може би през август ще има или съобщение, или предложение от комисията. Затова считам, че трябва да обединим е, работата ни по същата тема. Трябва да дискутираме това с координаторите, господин председател, да помислим как точно да подходим. Очаквам с нетърпение коментарите на колегите си и с това приключвам. Благодаря. Колега Гирек. Благодаря, колегата Ирек. Dziękuję бързо. Я не съм таким оптимистом, як chodzi. Много благодаря. Е, честно казано, аз е, не съм толкова оптимистично настроен, като говорим за документа на комисията. Трудно ми е да разбера каква е целта на комисията. Темата за ресурсите е доста обща и мисля, че малко по-тясно трябва да дефинираме понятието ресурси, защото можем да говорим за рибни ресурси, сълскостопански ресурси, водни ресурси и така нататък. Мисля, че понятието ресурси може наистина да бъде тълкувано много широко. Когато става дума за полезни изкопаеми, такъв вид ресурси. Мисля, че тук вече навлизаме в сферата на доклада на господин Бюти Кофър. Бихме могли да дефинираме нещата така, че да става дума за ресурси от ландшафта. Без да включваме, да кажем, ветрените ресурси, които в Германия се използват, но недостатъчно ефективно. Според мен е важно да обхванем и да говорим за ефективното използване най-вече на селско-стопанските и водните ресурси. Защото ресурса вода е важен и проблематичен за цяла Европа, мисля, че ще се стигне до драматични ситуации. Знаем, че в Палестина не достига вода на границата между Турция и Сирия не достига вода. И знаем, че на Нил се строи язовир, е, чето строителство би могло да доведе до военни конфликти в Египет и в е, Африка изобщо. Така че това е един от въпросите ми. Другия въпрос е как ще се измерват тези ресурси. Е, в тази посока няма никакви предложения от страна на комисията. И също понятията са много общи. Ние знаем, че трябва да се опазват тези от тези ресурси, да, всички го знаем това, само че как да го направим и какви приоритети да поставим. Точно тези приоритети, според мен, са най-същественото и това липсва. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Марчинкевич. Господин председател, с а, голям интерес а, а, се запознах с материала на комисията. Важно е Европейския парламент активно да участва в работата по това предложение на комисията. Аз също искам да отправя едно предупреждение. Нека да не бъдем твърде оптимистично настроени. А, освен за ресурсите, трябва да помислим по въпроса за отпадъците, по какъв начин да ги оползотворяваме, а, така че да не вредим на околната среда. Освен това е важно да се създадат а, разпоредби за това как да се използва околната среда в отделните страни членки, с какви изисквания да бъде свързано това. Е, трябва да не забравяме, че високите цени на суровините водят до там, че по-бедните части от обществото не могат да ги използват. Трябва да се запитаме също така какви разходи се поемат на европейско равнище и на национално равнище при изпълнение на е, задълженията във връзка с емисиите. Важно е също така, подобно на Китай или на Корея, да използваме публични средства, за да използваме общите ресурси. От друга страна, трябва да променим някои поведения от страна на потребителите, трябва да променим и начина на производство, като това бъде подкрепено с публични средства. Трябва да работим и за използването на нови ресурси, например за шистов, например, шистовия газ. Искам също така и да ви предупредя, че някои определени ресурси се използват твърде много, а други се пренебрегват. Това може да доведе до там, че економиката на Европа да не може да се развива повече и да изпадне в стагнация. А, винаги има оптимистични и песимистични сценарии и ние трябва да вземем предвид всичките. А, трябва също така а, да държим под око развитието на цените на отделните ресурси. Само по този начин ще можем да изпълним амбициозните планове на комисията. Надявам се докладите ще допренесат наистина за това Европа ефективно да използва своите ресурси. Давам думата на колегата Бютиков. Благодаря, господин председател. Що се отнася до принципния подход по темата, то моят подход е подобен на това, което изложи госпожа Ек. Затова съвсем накратко ще се спра върху някои точки, които са особено важни за мен. Мисля, че имаме добра възможност да променим изцяло принципния подход към економическите политики. Новият подход към економическите политики трябва да се основава на методи за производство, почиващи на ефективно използване на ресурсите. Трябва още повече да се наблегне върху ефективното използване на ресурсите. Дори у нези материали, които днес класифицираме като отпадъци, трябва да бъдат признати за източник на ресурси. Трябва да се научим да ги квалифицираме и използваме като такива. Никъде другаде по света не се внасят толкова много ресурси, колкото в Европа. Визирам количеството на глава от населението и на година. На година Европа внася по 3 тона ресурси на глава от населението. С други думи, особено сме зависими от вноса на ресурси. Ето защо европейската економика може в особено голяма степен да се възползва от ефективното използване на ресурсите. На трето място особено е важно ефективността на ресурсите, ефективното използване на ресурсите, извинете, да се измерва по ефективен начин. Без едно такова ясно, точно измерване не можем да поемем ангажименти които да спазим ефективно. Не бива също така да дублираме усилията си. Затова, според мен, в другия доклад може да се акцентира повече върху теми, които не са на преден план в моя текст. Много е важно ясно да се посочат инструменти, които биха могли да са от полза, като най-вече се вземе предвид подпомагането на малките и средните предприятия. Трябва да обърнем внимание и на социалното измерение. Според мен няма да постигнем реален напредък, ако допуснем възникването на конфликт между екологичното и социалното измерение. На последно място ще отбележа, че връзката между ефективното използване на ресурсите и стандартизацията трябва да излезе на преден план в работата ни. Благодаря. Председателят, благодаря ви. От името на комисията или има някой колега желаещ да вземе думата преди това? Не. Следващият ни оратор е представителят на комисията. Господин Джонсън. Благодаря. Благодаря за възможността да присъствам тук и да говоря за водещите инициативи. За нас това трябва да бъдат началото на един процес. Водещите инициативи, които бяха приети през януари, всъщност формулират рамката. Формулират проблема, идентифицират ресурсите, за които става дума, т.е. околна среда, суровини и така нататък. И се опитваме да създадем един процес, който да оглежда дългосрочната рамка на политиките. Засягат се многобройни инициативи, две вече са приети, е, още две ще бъдат приети по-късно тази година. Двете много важни, които вече бяха приети, са пътната карта, климатичната пътна карта до 2050 и транспортната пътна карта. Ще има и инициатива за пътна карта за ефективни суров... използване на суровините в европейската економика и друга за транспорта. Така че е, това е началото на процеса. Обозначават се рамката и темата, но подробностите ще бъдат уточнени по-късно. Е, пътната карта за ефективността на ресурсите ще излезе към края на август тази година. Разбирам някои от е, депутатите, които изразиха загриженост относно това как ще измерваме ефективността на използването на ресурсите – и в съобщението през август ще засегнем именно този проблем, защото без критерии няма да има начин да подходим към подобряването на използването на ресурсите в Европа. Председателят. Я, я, я, кле. С това може да приключим дебата, но преди това да дадем думата на госпожа Ек отново. Благодаря. Благодаря на колегите за коментарите. Смятам, че ние споделяме някои моменти на загриженост, но споделяме и едно общо виждане по текста. И да се върна на предишните си думи, мисля, че координаторите трябва да обсъдят факта, че ще има пътна карта, която ще се появи съвсем не е далеч спрямо появата на нашия доклад, така че трябва да помислим какво да се направи. Председателя. Може би най-добре ще е да имаме известна представа какво може да се направи, как можем да решим въпроса. Добре, сега следващата точка. Следващата точка е програма за нови умения и работни места. Ники Цавела е нашия докладчик, така че даваме думата първо на нея. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, позволете ми първо да благодаря на госпожа Бастос за чудесния и обстоен доклад относно нова, новото съобщение на Европейската комисия за нови умения и работни места. Като член на тази комисия ще изложа следните точки, които отразяват и моето становище. Първо, важно е да се концентрираме върху политики в областта на ученето през целия живот, така че да гарантираме по-доброто функциониране на европейския пазар на труда. В тази област трябва да поставим акцент върху интегрирането на електронните умения и уменията в областта на ИКТ. На второ място трябва да увеличим нивото на взаимодействие между държавите членки. За целта предлагаме създаването на паневропейска служба, която да отговаря за насочването на квалифицирани работници от държави членки с високо ниво на безработица към държави членки, в които има голямо търсене на квалифициран труд. Така ще подкрепим изграждането на пазар на труда, който да донесе и европейска принадена стойност. Ще избегнем и мигрирането на квалифицирани работници, най-вече на млади хора, към трети страни. На трето място трябва да създадем благоприятни условия за бизнеса, така че да привлечем инвестиции и разкриването на работни места. Комисията предлага и намаляване на разходите за труд, не свързани с работната заплата, с цел стимулиране на растежа. Но Налагат се и високи данъци в областта на енергетиката и други области, за да се компенсират по-низките социални разходи. Това ще наложи ненужен товар върху дружествата и ще доведе до закриването на работни места. Освен това, в рамките на схемата за търговия с емисии вече се налагат такси върху потреблението на енергия и емисиите, които се отразяват благоприятно и върху екологичните политики. Ето защо, според мен, загубата на приходи за социалното осигуряване може да се финансира чрез методи, предложени от Европейската комисия и целящи а, възможно най-малко отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на промишлеността. Благодаря ви. Има ли желащи да се изкажат? Заповядайте. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que estamos ante <clears throat> un informe que tiene una gran... Благодаря, господин председател. Е, според мен това е, е един доклад, който е много важен за бъдещето на Европа, за бъдещето на нашите младежи, защото всъщност това е бъдещето на Европа трябва да подобрим квалификацията на всички наши работници, защото това е начина по който ще подобрим качеството на работните места. По-добро образование, това е пътя за преодоляване на настоящата криза за да можем да постигнем благополучие и растеж през следващите години. Развитието и иновациите трябва да маркират нашето развитие. Европа трябва да заложи на авангардни сектори, избирайки пътя на квалификацията и обучението на работниците. Младите хора са бъдещето на Европа. Те трябва да бъдат една привилегирована целева група, когато е, решаваме е, да бъдат взети мерки за образование и за учене през целия живот. Напредъка и иновацията трябва да бъдат нашите най-висши приоритети. Нашата политическа група, групата на социалистите и демократите, държи да има програма за създаване на нови квалификации, то тези програми да бъдат особено добре дотирани. В един период, в който бюджетните средства са ограничени, е много важно, задължително необходимо да инвестираме в бъдещето. Като тези, които се изказаха преди мен, трябва с фантазия да използваме малкото средства, с които разполагаме, за да можем да създадем работ, работни места за хилядите младежи, които са без работа. Госпожа Ек има думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за текста. Голяма част от него е много добър според мен, но много се колебая по точка трета. Дали да искаме от комисията да обмисля въпроса за Европейска агенция за свободните работни места в Европа. Не смятам, че това е въпрос от е, отговорността или от е, компетенциите на Европейския съюз. Трябва да има частни или публични институции, които да очакват от е, националните държави да направят така, че в съответните власти на национално ниво да има отдел за работни места извън страната, за международни работни места. Не мисля, че това съществува в момента. В никакъв случай не се работи дори на регионално ниво, да не говорим за международно. Така че трябва да се иска от страните членки да свършат това. Не смятам, че комисията трябва да създава някаква паневропейска служба по тази, в тази област. А също по въпроса за субсидиарността, точка 5, където се поставя въпроса за намаляването на трудовите разходи е, за заплащане на труд не като заплата, това също е функция на страните членки. Абсолютно съм съгласна, че има съответни компетенции на европейско ниво за подкрепа на малките и средни предприятия. И ми се струва, че трябва да има една допълнителна точка, свързана с е, иновациите и последващите стъпки, т.е. вкарването на тези нови постижения в индустрията, защото има много продукти, които в Европа не влизат в производството незабавно, но всъщност това не става и те се изкупуват като патенти от Китай, Штатите и много други страни. Трябва да има нещо в текста по тази тема. Господин Бразина има думата. Благодаря ви много, господин председател. Аз също съм доволен от факта, че тази тема се разисква от Европейския съюз. По-малко съм доволен от, от това, което каза госпожа Ек, а именно че в Европейския съюз трябва да се създават нови агенции. Аз съм съгласен с а, онази част, в която се казва, че тези въпроси трябва да се решават на национално равнище. Мисля, че всеки от нас трябва да поеме една част отговорност памета за своята пригодност, за заето своите умения защото а, профилите на, ня... на много безработни днес са такива, че могат да заемат само някаква, някакъв държавен пост. А има много други сфери, в които те биха могли да работят. Така че всеки отговаря по-малко или повече за своите собствени умения. Страните членки трябва да се ангажират с образованието на младежите и на учениците, за да бъдат те пригодни да упражняват онежи професии, които се търсят на пазара. Господин Оди. Благодаря. Искам да предложа да помислим за по-добро приложение на механизма на социалния диалог на европейско ниво. В всяка страна членка има съответния режим за дискусии между работодателите и работниците, но е време посредством Европейската комисия и политиката на парламента да изпратим едно послание за доверие на, към социалния диалог на европейско ниво. И трябва да направим така, че е, всички, които работят в съответния отрасъл, да бъдат наясно какво е добро за техния отрасъл. Имаме съответните инструменти в договора, който, които дават на ниво, възможност на ниво Европейски съюз да имаме социален диалог и в рамката на колективното договаряне да търсиме и началото на е, социални права. Да има по-голяма гъвкавост при социално-осигурителните режими. Смятам, че можем много важна глава да отворим в полза на подкрепа на социалните партньори на европейско ниво. Те съществуват, но като механизъм не се използва достатъчно и трябва да засилим работата в това отношение. Мохтата е колега Бютикова. Danke, Herr Vorsitzender. Председателят, колегата Бютикофер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата докладчик. Искам да направя някои бележки по някои от предложените параграфи. В параграф 2 би било добре, според мен, освен информационните и комуникационни технологии, да споменем и насърчаването на така наречените зелени умения. По параграф 3 трябва да кажа, че споделям критичните бележки, които направиха двама от колегите. Не се обявявам за създаването на паневропейска служба като основна цел – по параграф 4 смятам, че трябва да наблегнем най-вече върху научно-изследователската и развойната дейност, върху инвестициите и уменията. Тези три области трябва още веднъж изрично да бъдат упоменати, най-вече в контекста на въпроса за ролята на малките и средни предприятия – що се отнася до насърчаването на новаторството през идните години. Не бива, според мен, да допускаме всички в хор да говорят за намаляването на бюрократичните пречки, Същевременно обаче в области, в които наистина можем да направим нещо, като например в научно-изследователската и развойната дейност, новаторството, малките и средни предприятия, да не отделяме достатъчно внимание. По параграф 5 ще добавя, че трябва да използваме като измерител не само конкурентоспособността на промишлеността, но и социалната закрила, предоставена на работниците. Председателят благодаря, господин Джуб. Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставения ни доклад. С голямо задоволство установих, че в текста се набляга на ролята на малките и средни предприятия, най-вече в областта на информационните технологии. Обеден съм, че препратката към малките и средни предприятия следва да изтъкне най-вече потенциала на тези предприятия, особено по отношение на по-нататъчната квалификация на служителите. Има професии, за които не са необходими обширни познания, но за това пък съвсем конкретни умения. Има все повече предприятия, които се нуждаят от такива конкретни умения. С това се увеличава и ролята на обучението и повишаването на квалификацията. Във връзка с това, ще наблегна на обученията, които се предлагат в текста. Според мен тези обучения са един основен елемент от повишаването на квалификацията. Нека ви припомня дискусия тук в нашата комисия в рамките на тази дискусия отбелязахме, че Европейският съюз изостава от Съединените щати, защото обучаваме учени, но не и предприемачи. Мисля, че трябва да се възползваме от опита на Съединените щати и да обучаваме именно лица, които да са в състояние да учредят малко или средно предприятие. Тези предприятия се разрастват с течение на времето и постигат успех на пазара. Що се отнася до обучението на служители с творческа, новаторска нагласа, трябва да се набляга не само на техническите умения, трябва да се обърне внимание и на придобиването на способност за абстрактно мислене. Творческият новаторски подход се цени много високо в Съединените щати и у нези служители, които имат такъв подход, се считат за компетентни. Що се отнесе до пазара на труда, Европа се нуждае от повече специалисти в техническата област. В Полша, например, Много често обучавахме специалисти по-скоро в областта на хуманитарните науки. По-малкият брой специалисти в техническата област се дължеше и на липсата на необходимото оборудване за обучение, например в университетите – момент има конкретна потребност от предлагане на технически специалности, така че да се компенсира този дефицит. Съгласен съм и с Пьер Оди, който наблегна на значението и необходимостта на социалния диалог. Би било важно да се възползваме от социалния диалог, за да могат профсъюзните организации да изразят своето становище, например в Полша. Проблемът се състои именно в това как да осъществим на практика предложените в доклада идеи. За да се осъществят тези идеи, трябва да се осъществи диалог между организациите на работниците и организациите на работодателите. Именно този диалог може да доведе разискванията ни и до крайната им цел. Председателят, кой е представителят на комисията? Имате думата. Yeah, Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за подкрепата за бъдещата инициатива. Тази инициатива има за цел да подкрепи е, целта за постигане на 75% заетост, което е доста амбициозна цел, като имате предвид, че в момента 25 милиона души са безработни. Усилията за подобряване на пазара на труда, работните условия, гъвкаво социално осигуряване и създаване на работни места. Именно това са целите ни. И, както казах, 23 милиона са безработни в момента. А от друга страна, работодателите, които търсят определени умения, се затрудняват да намерят съответните хора. Така че е много важно да успеем да създадем образование, което да предлага именно търсените умения. Развиването и на умения за ползване на информационни и комуникационни технологии е от ключово значение също. Изпълняването на знаковата инициатива върви в график. Много е важно действително да се ангажират и социалните партньори. За пръв път през март тази година се организира тристранен форум с социалните партньори на, от страните членки за да бъдат ангажирани и те в, знаковата инициатива и в инициативата за гъвкавите осигурителни системи. Също така през ноември ще има конференция на заинтересованите страни по тази тема. Та, като се има предвид е, кога ще се появи вашия доклад, е, той също ще бъде и много важен принос към тази конференция. Ние го очакваме с нетърпение. Благодаря. Благодаря и сега ще дам думата още веднъж на госпожа Цавела. Благодаря по точка... Е, точка първа приветствам всички препоръки и коментари от колегите по проекто становището. И забелязвам, господин председател, че повечето от нас коментираха точка трета, където предлагам така наречената паневропейска служба. В, в Европейския съюз има пълна свобода на движението на работната сила на теория, но на практика има много бюрократични пречки. Генерална дирекция за етос се опитва да подобри мобилността, но същевременно забелязваме, че много страни членки имат двустранни споразумения за обмен на квалифицирана работна ръка. Германия, например, е подписала двустранно споразумение с Полша. Австрия също. И това, което искам да предложа нашата комисия, е, че ако ще има един пазар, ще има и европейски трудов пазар. Определено, обединен такъв. Сега ако няма една централна институция, можем да, попита, да се попитаме кой може да изпълнява тази роля. Може да са частни институции, но някак си тласъка трябва да дойде от европейските институции. Господин Бути Кофер говори за социална защита. Абсолютно съм съгласна винаги с тази тези коментари. И е, комисар Андърс се изказа, мисля, преди около месец, в е, полза каза, че той насърчава трудовата мобилност е, в дадена страна членка, ако има, примерно, работна сила, чието умения в тази страна в момента не могат да се използват. За това и е, предлагам трета точка. Благодаря много. С това приключихме дебата по тази точка от дневния ред. А господин Оди, още веднъж не ви видях, заповядайте. Pardonnez-moi de reprendre la parole, Monsieur le Président. В е, изказването на представителя на комисията, може би имало проблем с превода. 14 ноември ли казахте за конференция? На 14 ноември парламента има сесия в Страсбург. Би било добра идея и парламента да участва в тази конференция. Добре ли разбрах датата? Yeah. Въпрос към комисията. Това ли е датата? 14 ноември? Да?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 може би комисията трябва да проверяват датите на заето си на парламента, ако иска да го ангажира и парламента, когато организира такива събития. А не може ли нашия комитет настоятелно да помоли комисията да преразгледа още веднъж тази дата? Да, нашата комисия го прави в момента. Съгласни ли сте? Добре. Значи, така ще го направим. Ще напишем писмо на комисията. Аз много обичам да пиша писма. А, а, искате ли да прочетете преди това, това писмо, за да ме проконтролирате? Не, добре. Добре, ще пишем писмо на комисията, но комисията нека да знае, че ще я помолим. 21 юни 12 часа на обед е крайният срок за внасяне на измененията. Добре, всички сте съгласни. Преминаваме към следващия въпрос, а именно суровините. Колегата Бютикофър отговаря за тази тема. Ще му дадем думата да говори с микрофон и най-официално. Заповядайте. Господин председател. Виждам аз как колегата Ланген се опита да отклони вниманието ми, но този опит беше обречен на неуспех. Благодаря ви за вниманието, което ми отделихте специално. Имахме една среща с докладчиците в Сянка. 30 предложения а, имах а, е, до тази среща и представих е, предложения за компромиси. И според мен срещата с докладчиците в Сянка премина изключително успешно. На нито едно място не останахме с впечатлението, че имаме неопреодолими различия и непреодолими трудности. Беше много конструктивно сътрудничество. Не успяхме да разгледаме всички е, проектопредложения за компромиси, защото не всички бях успели да ги прегледат. Е, Затова сега ще проведем втора среща, на която аз ще се опитам да взема предвид всички е, идеи, е, предложения за разширение и така нататък, които вече станаха ясни и се очертаха на първата ни среща. А, аз е, се надявам на финала да имаме един документ, който да се подкрепя от едно широко мнозинство. Социалистите и демократи ЕНП, Зелените, АЛДЕ е, и Европа на свободата и демокрацията участваха в е, тази среща. Е, възникна една трудност, свързана с графика Комисията по външни работи вече е определила какви ще бъдат нейните изменения. За това беше възможно да ги вземем предвид, когато формулирахме нашите компромиси. Същото обаче не може да се каже за Комисията по околна среда и по търговия, които много късно ще е, вземат своите решения относно измененията, които ще предложат. Може, ще имаме, може би, един или два дни само, така че аз не мога да гарантирам, че всичко ще бъде включено в е, компромисите. Същото се отнася и за Комисията по развитието. И за това ще бъдем принудени да гласуваме измененията на ДВ е, отделно, макар че аз не виждам никакъв е, проблем, защото това няма да е несправедливо. По този начин ние ще гарантираме, че всичките им предложения ще бъдат гласувани и разгледани. Е, няма да ви представям е, отделните компромиси един по един. Мисля, че това, което казах, е достатъчно за момента. Е, интересувам да чуя коментарите и идеите на колегите, ако имат такива. Благодаря. Danke sehr. Hab einige Wortmeldungen vorliegen. Beginnen wir mit dem Schattenberichterstatterin. Нека да започнем с докладчика в сянка госпожа Увскок. Tack, herr ordförande som е, е, Благодаря, господин председател. Както вече отбеляза докладчикът, работихме много ползотворно заедно по стратегията за ефективно използване на суровините. Първото заседание на докладчиците в Сянка вече се състоя. Изненадващо Отделните политически групи постигнаха много широк консенсус. Това въжи за повечето компромисни изменения. Докладът обхваща много важни въпроси. Що се отнася до ефективната стратегия за суровините, то това е една всеобхватна стратегия. Тя включва необходимите доставки на суровини за промишлените отрасли в Европа, проблеми свързани с добива на суровини в градски условия, с рециклирането, с действията в областта на климата и с екологични аспекти. Стратегията по отношение на суровините трябва да бъде обвързана с политика в областта на екологията и развитието. Т.е. трябва да отчетем и външното измерение – Разбира се, стратегията трябва да включва и онези точки, по които говорихме днес, например ефективното използване на ресурсите. То също е относимо към стратегията за суровините. А що се отнася до нашата политическа група, според нас стратегията на комисията е доста ограничена. Предложението на комисията представлява един вид концентрат. То залага прекалено много на редкоземните елементи. Ние обаче искаме да поставим стратегията за суровините в по-широк контекст. Затова при изготвянето на компромисите представихме именно предложения, които почиват на по-широка основа. Според нас, има въпроси, по които трябва да се действа активно, например благополучието, разкриването на работни места, устойчивостта и гарантирането на доставките на суровини в Европа. В рамките на Европейския съюз има отрасъл в областта на суровините, който също трябва да бъде взет предвид. Трябва да се спрем върху въпроси, свързани с новаторството, с превоза, с разработването на нови технологии за рециклиране, както и със създаването на подходящи условия на труд. Смятам, че изготвените компромиси отчитат доста добре всички тези аспекти. Единственото, което нашата група иска да добави, е една формулировка във връзка с политиката за развитие. За нас е много важно в текста да се остави формулировката визираща търговията. Има едно предложение – което съдържа именно това. Други групи са на друга позиция. Надявам се, че ще можем да постигнем консенсус по този въпрос, така че господин Бютикофер да може да прокара и своето предложение. Госпожа Декастио. esta pena. Eh, quiero de nuevo agradecer a nuestro colega Butikofer el trabajo. Благодаря. Искам да благодаря отново на господин Бютикофер за извършената работа. Той се опитва да обедини определен кръг от въпроси, политически въпроси, свързани с ефективното използване на суровините. Искам да коментирам едно от компромисните изменения – enmienda y es eh, cuando eh, se refiere Има един момент в текста, за който се колебая. Коментира се металите, става дума за края на компромисното изменение. А в началото на текста се изброяват няколко суровини, които се съдържат и в доклада на комисията. И тогава, ако ще споменаваме само една, един вид стратегическа суровина, например металите, би следвало да направим така, че да се отчита и важната роля на другите стратегически суровини. Защото в края на кращата акцентът зависи от гледната точка на страната членка. Има страни, за които една суровина е стратегически важна, в други страни друга. За някои страни е изключително важен е недъмбровения материал. Така че да слагаме акцента само върху един вид суровини, т.е. металите в този текст, става дума за изменение 4, ми се струва, че е проблематично. Защото по някакъв начин дискриминираме останалите суровини и дискриминираме по този начин интересите на определени страни и членки, които може би нямат толкова проблеми с металите, а имат стратегически интереси към други суровини, например дървен материал. Това е, което ме безпокои за момента. Благодаря, господин Шимански. Dziękuję bardzo. Faktycznie myślę, że mamy bardzo dużą szansę na to, żeby mieć bardzo szeroki konsensus. Благодаря. Аз е, мисля, че шансовете са много големи. Компромисните предложения да бъдат е, подкрепени. Предложенията за изменения доста се подобриха, особено в тяхната част, която касае рециклирането. И когато става дума за използване на собствени ресурси. Много рядко, на много малко места в този доклад се говори за затягане на законодателната рамка, тъй като ние смятаме, че сега действащите разпоредби просто трябва да бъдат приложени по-добре. Е, и аз също не съм на мнение, че трябва да се създават някакви допълнителни разпоредби, по-скоро трябва да се прилагат сега съществуващите. На места, разбира се, са необходими нови а, разпоредби, но а, преди това трябва много добре да се проучи какви ще бъдат последиците от тях за а, европейската промишленост. Аз е, мисля, че ролята, която би могла да играе европейската дипломация, европейската външна политика е много добре дефинирана. Е, защото един от приоритетите е да се гарантират достатъчно суровини за Европа. Госпожа Цавела. I would like to thank Mr. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Бютикофер за чудесната работа, която извърши по този доклад. Увеличаващата се потребност от суровини в световен мащаб налага необходимост Европейският съюз да разработи конкретни политики, за да бъде избегнат този проблем и в Европа. Затова със задоволство отбелязвам, че в доклада наблягаме върху научно-изследователската и развойната дейност и устойчивите методи на производство. На второ място приветствам и предложението за суровинната дипломация с оглед активизиране на сътрудничеството и осигуряване на адекватно количество на доставките. Имам предвид отношения с страни като Китай, например. Бих искала обаче господин Бютикофер да ми отговори на въпроса защо в компромисните изменения не сме визирали и необходимостта от надлежен контрол и надлежно регламентиране на търговията с тези страни. Дали защото в началото на търговските си отношения с тях по-скоро трябва да прилагаме механизми с незадължителен характер. Важна е и ролята на Европейския съюз по отношение на страните богати на суровини за постигането на устойчиво развитие. То, то може да бъде постигнато чрез включването на двустранни споразумения, които да са изгодни и за двете страни. Европейската комисия трябва също така да гарантира, че европейските дружества, извършващи дейност в трети страни, допринасят за развитието на тези държави, като съблюдават определени социални, трудови и екологични стандарти. В доклада трябва да се включи и формулировка за достойни условия на труд. Това са моите коментари. Благодаря още веднъж на господин Бютикофер. Първо искам да благодаря на докладчика за това, което каза, че трябва да се отчита мнението на другите комисии. Става дума за комисията по развитие, където аз следя доклада. Изключително важно е политиките ни за суровини да бъдат последователни и затова приветствам измененията, в които от парламента се иска именно това – и особено приветствам текстовете, които подчертават колко е важна последователността на тези политики с оглед на развитието. Защото най-слабо развитите страни не бива да се третират по различен начин от развиващите се страни. Трябва да е ясно признато, че суровините имат потенциал за развитие на, за създаване, за подпомагане на развитието на тези страни, така че те да могат да се развиват в посока да преработват суровините, а не само да бъдат износители. Затова е много важно нашите политики да бъдат последователни. А също много се радвам, че се слага акцент в ред изменения – върху това колко важно е да се използват повторно и да се рециклират, да се извличат суровини от отпадъци, защото престъпно е да се изхвърлят ценни суровини в сметищата. И второ, изключително важно е да има прозрачност. Да се иска от е, компаниите, които се занимават с изличане на суровини, да публикуват е, данните си за добив, за продажби на суровини, така че този добив и тези продажби да не се случват в е, условията на корумпирани режими. И Европейския съюз трябва да наложи много стриктни правила в това отношение. И отново да кажа, приветствам подхода на докладчика към темата и смятам, че ще можем да постигнем едни много добри компромисни изменения. Госпожа Мъркис сега. Wel, voorzitter. Um, ja, inderdaad, de tijdslijn is heel erg... Господин председател, а, малко е малко времето. Трябва да се опитаме да включим измененията и на другите комисии. Като докладчик от комисията ЕНВИ, искам да кажа няколко думи. Колегата Бютиков е написал много добър доклад. Моите поздравления. Аз подкрепям всичко, което каза Марита Ускок за широкия подход. Важно е да се избере такъв е, е, широк подход при стратегията за суровините, да не се ограничаваме само с сега съществуващите промишлени суровини. И искам да отправя едно предупреждение. Сегашните индустриални промишлени суровини не са суровините на бъдещето, не са тук за винаги. И ако много стесним нещата, ще стесним и приложното поле а, и има изместване в използването на определени материали. Имам предвид използването на определени метали, които не се използват вече толкова много. Те са заместени от биотичен или органичен материал. Тоест много повече се използват вместо тях растителни материали и дървесина и това използване ще се засили. Искам да кажа, че не бива да се ограничаваме с това, което в момента е на мода като суровина в промишлеността. Мисля, че не трябва да се ограничаваме само върху първия стълб на стратегията за суровините, а да включим и втория и третия стълб трябва да погледнем с какво разполагаме ние, какво може да добиваме тук. Не е необходимо винаги да внасяме суровината. Трябва да помислим и за това как по-ефективно и по-економично да използваме суровините, така както правим и с енергията, за да може да използваме колкото може по-оптимално стоеността на самия материал. При отпадъците имахме подобна тема и там има един, една определена иерархия на отпадъците и мисля, че ни е необходима такава иерархия и при суровините и при материалите. Е, бих искала да обърна внимание на това, че е важно да видим е, каква е най-голямата стойност, която можем да извлечем от даден материал и това трябва да игра основна роля. Един въпрос. Е, има цяла вълна от е, съобщения и становища, независимо дали те се казват е, пътна карта или съпътстваща инициатива. Мисля, че е, имаме много малко законодателство, свързано с е, ефективността на ресурсите. Не е ли добре в тази връзка да си поставим някакви ясни цели за ефективност, примерно а, или да се състави една верига. Eh, една верига за доказване на происхода на дървесината и да се гледа дали дървесината е добита по eh, справедлив социален начин. Бих искала да подканя докладчика да а, заложи и да включи в доклада си такива цели. Колегата Гирек. <clears throat> Благодаря, госпожи и господа. Ако поставим темата в исторически контекст, то ще видим, че периода на ранната античност – са се използвали най-вече дървесина и камък. Едва с течение на времето е започнал добивът на бронз и стомана. Два по-късно са били използвани тези суровини. Всяка суровина има определена енергийна стойност – Ако суровината просто така си лежи някъде на земята, можем пряко да я използваме. Но ако тя се намира в земните недра, първоначално няма никаква стойност. За да можем да я използваме, трябва първо да я извлечем от там. Какво искам да кажа? Трябва да класифицираме наличните в Европейския съюз суровини, като се основаваме на енергийната им стойност. На второ място, и тук съм съгласен с колегата Меркис, когато говорим за потребността от суровини, трябва от гледна точка на материалопотока да вземем предвид от какви суровини се нуждае промишлеността. Във връзка с това е много важно ефективното използване на суровините и на всички останали материали. Още един много важен аспект, който не бе споменат до тук, е въпросът за начина на потребление на суровините. Настоящият модел на потребление не е ефективен. Суровините и енергията се потребяват прекомерно трябва да насочим вниманието си към този проблем и да разработим съответната политика. И накрая ще се спра върху нещо, което вече спомена господин Бютикофер, макар и само бегло. Имам предвид данъчните режими. Еколозите засягат темата за данъчните режими и данъчното облагане. когато се обсъжда замяната на данъчното облагане на труда с данъчно облагане на енергията. Една такава замяна може да доведе до по-ефективно използване на суровините и следва да се обмисли. Господин Цукала.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 темата за най-редките суровини и много съм благодарен, че той ги отчете. Има няколко моменти, които трябва да споменем в този етап на дебата. Например, добива на редки метали в Китай. Каква ще е нашата позиция по тази тема? Вече съществуват наложени квоти за износ и те ще влязат в сила от средата на тази година. Ние имаме определено дефицит от подобни редки материали, така че въпросът е спешен. Също така е спешно да намерим альтернативни материали или източници на такива суровини извън Китай. И да бъде възможно да се осигури производство, собствено европейско производство, за да не сме зависими от производството на трети. И тук важна роля играят технологиите и иновациите. За целта са ни необходими съответните технологии и квалифицираните работници, които да ги ползват. Ето защо комисията трябва да предостави, да предложи дългосрочен европейски план до 2050 година. Този план трябва да включва бъдещите тенденции за развитие и трябва да се занимае подробно свързано с суровините от особена важност. Е, научно-изследователската дейност тук трябва да заеме централно място, за да може да планираме в дългосрочен план. Освен това, Европейската комисия трябва да поручи възможността за създаване на а, така наречения стокпайлинг за вещества от особена важност. и υψηλής τεχνολογίας τη βιομηχανία άμυνας και τη βιομηχανία υγείας за да могат те да се използват както от военната промишленост, така и от други промишлености, включително и за здравеопазване, и да се наблюдават и цените на тези суровини ние смятаме, че по пътя на международното сътрудничество може да се постигне много. Не можем да говорим за зелени технологии, когато се използват а, а, редки суровини, примерно за производството на един хибриден автомобил или за ветрен генератор. Трябва да бъдат взети всички екологични а, съображение във връзка с използваните суровини трябва да се вземе предвид и отражението върху околната среда, което дават различните технологии. В много области е, и най-вече при редките метали, е важно да се е, създаде необходимата квалификация сред работната сила, сред човешките ресурси, за да може тези ресурси изобщо да се използват. Господин Оди има думата. Благодаря, господин председател. Вчера Европейската комисия организира конференция за суровините – Питам се, беше ли поканен парламент? Имаше много известни оратори, много известни участници, председателя на Г20, държавни ръководители и така нататък. И искам да попитам докладчикът дали тази конференция ще има отражение върху текста на неговия доклад. И как се отнасяте към думите на председателя на Г-20? А именно, че им въпроса за рефинансирането на пазара на първичните суровини, примерно житото се продава на 50 пъти по-скъпа цена, отколкото се изкупува само с цел спекулация. И не смята, има също и спекулиране с а, какаото, изкупена е цялата продукция, с цел да се спекулизира. Така че има огромна несигурност, която създава и много отрицателни емости за производителите. И може би е дошло времето да мислим за регулиране на пазара на основните суровини. Не мислите ли, че нашия парламент не може да започне един политически дебат по тази тема за връзката, за пазара на суровините и тяхното отношение към индустриалното управление. Колегин Тикал. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să-l uh, felicit pe colegul uh, Buticofer. Este un raport... Госпожа Текао, искам да поздравя господин Бютикофер за отличния доклад. Едновременно с това искам да подчертая, че за в бъдеще Индустриалното развитие ще зависи от работните места и от а, а, наличността на суровините. От това ще зависи конкурентоспособността на Европа. Тоест, конкурентоспособността ще бъде в пряка зависимост от достъпността на личността на суровините. Ако Европейския съюз няма достъп до определени суровини, фирмите ще изнесат своята дейност там, където тези суровини са на разположение. Тоест, работната сила, е, е, ще, тоест, те ще използват работна сила извън Европейския съюз. Това е стъкнал господин Бютикофър в своя доклад. Във всички търговски споразумения на Европейския съюз с трети държави или с определени региони, е важно да се включи глава или точка, свързана с суровините. Едновременно с това са необходими инвестиции в разработката на технологии, които ще позволят да се използват нови суровини, така че ние да можем да гарантираме един устойчив растеж на економиката в Европа. Едновременно с това 30% от отпадъците са неизползвани вторични суровини. Мисля, че ще бъде добре да се направи анализ на нашето поведение като потребители и а, да обърнем повече внимание на така нареченото отваряне на градски депа за извличане на суровини от отпадъците им, за да може по този начин да извличаме а, редки метали, които в момента а, се третират като отпадъци и се изхвърлят. Още веднъж поздравление на господин Бютикофър. Мисля, че е важно да апелираме към комисията а, за това да създаде нови стратегии за достъп до суровини, включително и до редкоземни елементи. Трябва не само да съществува списък с редкоземни елементи, но и да има стратегия, излизаща извън рамките на този смисъл, е, списък, която да намира отражение в економическата и търговска политика на Европейския съюз. Комисията иска ли да каже няколко думи? Заповядайте накратко, господин Кавалио. Uh, Благодаря. Съвсем накратко. Съществува много широко съгласие по темата и много съм благодарен на господин Бутикофер за този отличен доклад. Много балансиран и много изчерпателен. Благодаря отново. Един-два коментара. Има някои моменти, в които има разногласия между нас. Един от тези моменти е свързан с определянето на цели за ефективност на ресурсите. Много деликатен е въпроса. В предложението за водещата знаковата инициатива за енергийна за ефективност на ресурсите сме поставили този въпрос – Формулира сме някакви индикатори, но е много трудно да се заложи една цифра за суровините, защото това няма да бъде нито реалистично, нито основано на научни данни, нито обосновано от економически съображения. Сега не казвам, че не трябва да се борим да има цели, но трябва да внимаваме. По-добре да дадем показатели по отрасли, отколкото да търсим общи цели. Вторият въпрос е свързан с данъчния режим. Това е също въпрос, който се поставя много често. Отново, безпокойството ни тук е, че когато става дума за суровини, това са глобални суровини. Те се използват навсякъде в света. И ако се наложи конкретен данъчен режим за определени суровини, това ще означава, че е, потребителите нататък по веригата ще бъдат е, унеправдани, ще бъдат, е, няма да бъдат облагодетелствани и ние трябва да отчитаме това. А, евентуално може да се мисли да се замести един вид данъчен режим с друг, така че в края на краищата общия ефект да бъде е, положителен спрямо разходите, но за това са необходими конкретни анализи. И последно, не най-маловажно, е иерархията на суровините. Е, вече съществува иерархия на отпадъците. Интересна е идеята да има иерархия на суровините, но също е много щекотлив въпрос – защото трябва да се направи много голям обем анализи за жизнения цикъл на суровините. До момента такива анализи не съществуват. Няма да ви давам примери в подробности. Но е от ключово значение да има подобни оценки за а, жизнения цикъл. И накрая – за много от въпросите, които се повдигат е, тук е, и, и вчера на конференцията, организирана от комисията и парламента, става ясно, че ние сме изправени пред едно стратегическо предизвикателство. Можем да въведем законодателство, можем да е, подобрим законодателството за превоза на отпадъци и всичко друго. Но а ако нямаме възможност да въвеждаме иновации чрез технологии или нови стандарти или чрез държавни поръчки, ще бъде много трудно да постигнем резултати в следващите 10 години. И, господин председател, да, случа с, да приключа с една едно изказване. По интернет има публична консултация за иновативни партньорства по темата за енергийната, за ефективността на суровините. Знам, че парламента много се интересува, затова ви обръщаме внимание. Може би вашите избиратели ще имат интерес да се включат в тази публична консултация имат възможност да направят това. Благодаря. Председателят. Ja, Vorsitzender, ich darf mich auch bedanken. Ähm, Herr Schimanski hat völlig recht, wenn er... Благодаря, господин председател. Господин Шимански правилно отбеляза, че предложенията за изменение подобриха качеството на доклада. Колегите днес също направиха полезни коментари, които ще се опитам да отразя. Ще започна с въпроса на госпожа Декастилио по компромисно изменение 4. Този текст бе предложен, за да се вземе предвид желанието на много колеги да не прилагаме стеснителен подход, а да поставим темата в по-широк контекст, както предложи и госпожа Олскок. Мисля, че в случая формулировката няма да бъде проблем. Ще можем да намерим разумно решение. Оптимист съм за това. Имаше обаче и колеги, които доста категорично се обявих против това да вземаме предвид всички възможни суровини. Те настояваха да се концентрираме върху определени суровини. И според мен това е един разумен подход, защото в противен случай няма да можем да наложим политическата си позиция. Но можем да вземем предвид и политическия аспект, който споменахте и вие. По забележката на госпожа Хол във връзка с политиката за развитие, напълно съм съгласен с всичко, което казахте, госпожо Хол, и се надявам, че ще можем да постигнем мнозинство по тази тема. Ще се върна към въпроса, поставен от госпожа Меркис и госпожа Улфскок, а именно какво да включим в обхвата на текста. Мисля, че теми като стратегии за постигане на ефективност, евентуални инструменти, суровинна дипломация, добив на суровини на територията на Европейския съюз се отнасят до различни видове суровини. Така че можем да ги включим. Господин Шимански посочи, че има различни нагласи по отношение на допълнителното регулиране. Затова се опитахме навсякъде в текста, където би могло да се визира допълнително регулиране, да наблегнем на необходимостта от оценки на въздействието. Така че да не предлагаме приемане на допълнителни регламенти, на допълнителни разпоредби на самоволна основа. В първоначалното предложение за текста поставих количествен индикатор. Не мисля, че можем да постигнем консенсус за въвеждането на конкретни количествени индикатори. Затова можем да предложим на комисията, след като са дефинирани конкретни параметри, за измерването на ефективното използване на суровините, тя да заложи конкретни количествени цели за ефективност. Не мисля, че парламентът в момент, в когато не е сигурно как точно ще измерваме тази ефективност, трябва да се ангажира с конкретни количествени показатели. Друга колега говори за контрола върху и регулирането на търговията с други страни. Не разбрах точно какъв беше коментарът ти. Доста съм внимателен, когато става дума за иерархията на суровините. Склонен съм по-скоро да възприема казаното от господин Кавалио, а именно, че не би трябвало да определяме подобна иерархия. Ако възприемем такъв иерархичен подход, трябва да определим какви детайли да включим. Мисля, че в случая е по-добре да се използват инструментите на пазарното стопанство, а не да се определя иерархия на суровините по политически критерии. Ако има добре формулирани политически и економически рамкови условия, то е по-добре да оставим на пазарното стопанство да реши. бе предложен и енергийната стойност на суровините като критерии за тяхната класификация, но според мен това не е единственият критерий. Има и други критерии, като например стратегическата зависимост от определени суровини. Някои суровини се използват за стратегически важни промишлени отрасли. Към тях не можем да приложим енергийната стойност като критерий. Господин Гирек говори и за данъчното облагане. Подкрепям вашия теоретичен подход, а именно замяна на данъка върху труда с данък върху енергията но трябва да подходим внимателно и към това предложение по економически съображения. Ако цената за един тон мед, например, е 10 000 долара, то се питам каква данъчна ставка трябва да приложим, за да можем да окажем някакво въздействие. Тоест, в случая, когато цените на суровините са толкова високи, можем ли да заложим на данъчното облагане като инструмент? Освен това, ако заложим прекалено диференцирани ставки, то може да насочим употребата на суровини в погрешна посока. С други думи, може да се използват повече суровини, по които има по-ниска данъчна ставка, въпреки че от стратегическа гледна точка това не е особено целесообразно трябва да се запитаме и колко бюрократична, колко лицемерна трябва да е една система, за да наложи данъци върху 70 редкоземни елемента, които се прилагат в много различни области. По коментарите на господин Цукалас мога да кажа, че споделям политическите ви аргументи, а именно, че тук в Европа трябва да действаме самостоятелно. Но проблемът не се свежда само до наличността на редкоземни елементи. Проблемът е свързан и с наличността, както правилно отбелязахте, на съответните умения по отношение на обработката на суровините. Китай не само владее този отрасъл по отношение на добива, но и по отношение на първите три етапа от обработката на редкоземните елементи възникват много важни въпроси, които, например, в Съединените щати водих, доведоха до съществени политически противоречия. Една част от членовете на Конгреса предложиха да се насърчи добивът на тези елементи на територията на страната чрез кредитиране, а други се обявиха против това – така че първоначално бе блокирана инициативата да се разработват тези суровини на национално ниво в Съединените щати. За връзката с стратегията 2020 мисля, че трябва да вземем предвид и комисията, която винаги актуализира списъка на суровините от критично значение. Госпожа Меркис отбеляза, че може да настъпят промени в това отношение. Що се отнася до натрупването на запаси, трябва да кажа, че съм скептичен. Обсъждал съм този въпрос с немалко колеги. Един колега много точно отбеляза, че не можем да натрупваме запаси от определени суровини, защото просто не разполагаме с необходимите количества. Мога да ви дам за пример редкоземните елементи. Но именно по отношение на такива суровини си заслужава да се натрупват запаси. Федералната асоциация на промишлеността в Германия се опита да приложи стратегии за закупуването на такива суровини, но с не особено голям успех. Та трябва да се запитаме, ако промишлените отрасли не се справят сами, дали държавата може да ги подпомогне, като натрупва централно запаси. Съмнявам се в това. Господин Оди постави въпроса за конференцията. Опитах се да се осведомя дали е възможно участието в тази конференция. Казаха ми, че вече много видни личности са били предвидени за участие в подиумната дискусия. 22% и половина от тях са французи. Та казаха ми, че няма място за представител на парламента в тази група. Не ми отказаха категорично, но в бюлетина, който бе публикуван по този повод, имах възможност да изляза с становище. Извинете ме за откровеността, обаче френската политика, такава каквато я наблюдавахме, е, е в съзвучие с линията на комисията ЕКОН, които решиха е, да е, вземат, да, да излязат да са без становище, защото това, което вчера се каза за се каза по темата ще се обсъди още веднъж във връзка с директивата за данъка върху финансовите а, е, услуги. Така че ние в този смисъл не сме компетентната комисия. Госпожа Тикао, момента още нещо искам да кажа, още две неща искам да кажа. Госпожа Тикао обърна внимание върху възможността за изместване на предприятията. А, аз мисля, че това е възможно за големите глобални играчи. Това, което мен ме притеснява, а, са малките и средни предприятия, които нямат възможност да се изнесат своята дейност в чужбина и ще загинат. И последното, за което искам да говоря, е партньорството за иновации, е, за което говори господин Карвайо. Uh, иска ми се парламента и комисията, и комисията да излязат с общо становище и да преодолеят становищата на една европейска държава, която блокира инициативата. Още веднъж колегата от има думата. Съвсем кратко. Не става дума за вътрешна политика на Франция за председателя на Г-20. И искам да добавя, господин председател, че би ми се искало да предложите на нашата комисия да протестира официално. Скандално е парламента да не бъде поканен на мероприятия от това ниво, организиране от комисията. Имаме докладчик, разговаряме по темата, дискутираме и дори не сме поканени. Ето, оказва се, че се е отказан достъп на докладчика на парламент. Смятам, че трябва да възразим. И приключвам, колеги, казвате, че 22% от французите. Знаете много добре, че Г20 няма администрация, така че е, всеки, който председателства Г-20, идва със своята администрация. Затова смятам, че не е удачна забележката, но предлагам на председателя да направи възражение. Добре, след, след като е било мероприятие на комисията, ние не сме били поканени, ще протестираме по най-острия, сериозен и агресивен начин. Не, а, аз мисля, че не беше забранено да се слуша, но, но не беше разрешено да участваме активно. Добре, край на обсъждането. Ще протестираме. С това приключихме тази точка от дневния ред. На 30 юни ще бъде гласуването. Закривам заседанието. След две минути ще продължим с заседанието на координаторите моля останалите колеги, гости, асистенти и така нататък да напуснат залата, за да може бързичко да започнем. Благодаря.